5 ще се ще бъде премахнат от дневния ред. Няма забележки, счита се за прието. Следващата точка от дневния ред е изявление на заместник председателя на Европейската комисия, върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността за ситуацията в Египет. Няма да прилагаме процедурата за спонтанни изказвания в тези разисквания, тъй като много сме изостанали от времето. И сега, от името на съвета, ще дадем думата на господин Лешкевичус. Той ще се изкаже от името на заместник председателя на Европейската комисия, върховният представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност. Заповядайте. Благодаря ви. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, уважаеми депутати, е, когато говорим за драматичните събития в египетската столица, е, и сега знаем, че те продължават. И това е момента, в който всички ние в Европейския парламент трябва да издигнем глас е, срещу насилието, срещу ескалацията на напрежението и да призовем за намиране на решение е, на кризата, за преодоляване на кризата по пътя на диалога. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, много важно е да изпратим е, позитивно послание към всички от тези, които е, желаят да тласнат напред демократичното развитие и да преодолеят кризата. Върховният представител и заместник председател на е, Европейската комисия тази сутрин е, отново настойчиво призова за намиране на политическо решение, е, което предполага е, начало на политическия диалог. Нещо, което върховният представител каза още в началото на арабската пролет. Необходими са промени в египетското общество, в държавното устройство, в съгласие с принципите на демокрация, на върховенството на закона, на свободата на изразяване. Е, всичко това би трябвало да бъде направено в името на всички е, граждани на Египет, а не само на е, една определена прослойка. Много са жертвите, много са пострадалите в резултат на сексуално насилие в резултат на нарушение на свободите и правата на хората. Върховният представител е, миналата седмица отново е, посочи колко тревожна е ескалацията на напрежението. От началото на е, арабската пролет ние призоваваме към това революцията да подобри условията на живот за хората, да създаде е, стабилни основи за развитието на демократичното общество. Е, много важно е това и за развитието на египетската економика, на туризма, е, който е основен сектор в е, економиката на страната. Президентът е, е Мурси е, би трябвало да е, се отзове на искането на протестиращите, на демонстриращите хора. Преди една година той бе е, избран за е, президент е, в резултат на е, демократични е, избори. Е, именно мисулманското братство спечели тези избори и излъчи господ президента Мурси е, като свой представител начало на държавата. Но е, не настъпиха очакваните промени. Такмо е, обратното, е, правителството под ръководството на Мърси е готово да е, насърчи сблъсъка между военните сили и демонстрантите. Много важно е под егидата на президента, но и под егидата на международните организации, на Европейския съюз, да се създаде атмосфера на доверие, на стабилност. Връждуващите страни би трябвало да установят диалог помежду си. Те нееднократно са заявявали, че ще започнат разговори, но до този момент това все още не се е случило. Европейският съюз е, е особено активен е, в е, своята позиция в подкрепа на гражданските свободи и правата на човека. Много тревожно е положението на хората, които са в затвора, които са лишени от свобода и Катя Еща нееднократно е споменавала именно тази наша тревога и през февруари, и през юни, е, съвсем наскоро, е, в посещението си в е, Египет, тя нееднократно е споменавала, че Европейският съюз е готов и занапред да подпомага демократичното развитие в страната, особено при създаването на ново законодателство съгласно принципите на правовата държава. Много от е, препоръките по отношение на новото законодателство в страната е, вече са взети под внимание, но е, египетското правителство, президентът на Египет би трябвало да продължат да поддържат тесни контакти с международните организации, с съответните служби на Европейския съюз, с правозащитните организации, за да намерят правилното решение и да се постигне стабилизация в страната. Повече от две години продължават стълкновенията, протестите, продължават и а, страданията на хората в Египет, много повече отколкото преди а, 2011 година. Европейският съюз е не само разтревожен, но и готов да помага в демократичния преход на страната. И продължава да поддържа този свой ангажимент. Но естествено, основните усилия трябва да се положат от е, политиците в Египет, от хората в Египет. За да се е, материализират е, задълженията, е, поети от Европейския съюз по отношение на финансова помощ за Египет, Египет би трябвало да изпълни съответните изисквания и критерии за отпускането на тази помощ. Е, тук е, ще спра, посочвайки още веднъж, е, че, както казах и в началото, събитията в Египет са много драматични и сега е моментът отново да издигнем категорично глас против насилието и в подкрепа на демократичните искания на гражданите. Благодаря ви, господин представител на съвета. Сега от името на НП ще дам думата на господин Сола Франка. Благодаря, господин председател, уважаеми господин генерален секретар. Процесът на преход в Египет в момента се намира в драматична фаза. Има объркващи новини във връзка с президента Мурси. Преди няколко часа изтече ултиматума на армията срещу правителството за преодоляване на тежката ситуация и има насилствени сблъсъци, има жертви, правителството се разпада и а, цялото общество се намира в дълбока политическа и економическа криза. Действително Египет се намира в задане на улица в много посоки. Какво може да бъде посланието на Европейския парламент към Египет в такъв момент? Първо, можем да апелираме към а, а, спокойствие, към диалог и към успокоя... успокояване на ситуацията. Второ, да се чуе гласът на народа посредством диалог, защото не може да има мирен преход без консенсус. А това може да се постигне само при условие, че се съблюдават правата на гражданите, върховенството на закона, разделението на властите и разбира се организирането на свободни демократични избори и също така уважаване на правата на младсинствата. Необходима е пътна карта, трябва да има единно правителство, което да реформира Конституцията и е необходима реформа на изборното право, за да може възможно най-кратък срок да се организират нови избори. Египет е голяма държава, е символ на арабския свят и е ключов играч в мирния процес в Близкия изток. Това е процес, който се намира в а, а, движение. Има голямо неспокойствие заради ситуацията в Сирия. Египет а, трябва да бъде стабилен в тази ситуация и трябва да се намери начин и правилния политически курс в тези обстоятелства. А Европейския съюз трябва да защити пътя на мира и свободата. Благодаря, господин Салафранка. Сега давам думата от името на социалистите и демократите на госпожа Декайзер. Благодаря, господин председател. Започна а, стълкновението между армията и правителството на господин Морси. Преди всичко бих искала да повторя подкрепата за египетския народ. През 2011 година те се бориха за повече свобода, достоинство и економическо благоденствие. Господин Морси, президентът, беше избран по демократичен начин след легитимни избори. Той не успя да отговори на очакванията на египетския народ – само, че не чрез военен преврат може да се решат проблемите. В момента се разполагат военни сили, окупирано е радиото и телевизията, но не мож... и в този момент ние не можем да не призовем за спокойствие и за демократичен а, преход. Господин Морзи беше избран по демократичен начин и ние трябва да напомним е, за това, че економически страната не се разви добре. Е, загубиха се много работни места в текстилната промишленост, например. Европейската валута беше девалвирана. Е, и освен това, Международният валутен фонд постави сурови искания. На ниво... Що се отнася до правата на човека да си припомним онова, което казахме за Конституцията, която не защитава всички права. Ние смятаме, че в областта на правата на човека има сериозни нарушения е, и това не веща нищо добро за бъдещето. Необходимо е да има национално единство. Необходимо е обаче обещанията от 2011 година за демокрация и правата на човека да се спазят. В е, Египет няма да има демократичен е, преход без това. И мисля, че е необходимо да имаме привилегировани отношения с Египет. Кой можеше да очаква през 2011 година? Помните, имаше срещи с високо поставени служители. Госп... Ние смятаме, че Европейския съюз, който прави толкова много за демократичните е, събития, е засенчен и аз е, се надявам госпожа е, Аштан да осъществи своята мисия с е, посвещение. Госпожа Шаки има думата. Вин председател, Хората са по улиците е, и е, улиците са заляти от е, толкова много хора, колкото до сега не сме виждали. Насилието нараства и на всяка цена трябва да предотвратим гражданската война. Президентът Мурси в никакъв случай не бива да продължава диктаторската линия на режима Мубарак трябва да се признаят правата на мълцинствата, трябва да се установят демократични принципи в гражданското общество, да се зачита достоинството на хората. Мърси очевидно не отговаря на очакванията на толкова много граждани на Египет. Хората се вдигнаха на възстание точно за да свалят диктаторския режим и за тях Демокрацията е изключително важна. Не само един глас, е, не само един човек е, решават въпросите на демокрацията. Би трябвало е, на всяка цена да се спазят дадените обещания, да не остават те празни думи и Европейският съюз би трябвало да помогне на хората, трябва да спре насилието, трябва да подпомогне е, диалога там е, в името на един демократичен преход, за да се установят демократични институции и да започнат толкова наложителните реформи. Трябва да се спре насилието, което е, накърнява достоинството и застрашава живота на толкова много хора. Ние сме срещу мъченията, ние сме срещу страданията, на които са подложени хората и трябва да предприемем необходимото. От името на зелените, е, с Сържентини сега има думата. Господин председател, малко след встъпването в длъжност на президента Мурси, си позволи да го поканя да ни посети тук в парламента. За съжаление, той е, още не се е възползвал от поканата и не мисля, че в съдалата се си ситуация това ще се случи. Това е жалко, защото един разговор с него би бил много интересен, както разговорът ни с господин Ор... Орбан вчера. Господин Мурси не се показа от най демократичната си страна. Той си присвои правомощия, придържа се към много рестриктивни закони, ограничи религиозната свобода и така нататък. Аз бях част от работната група, която посети Кайро. Винаги сме се опитвали да помогнем Египет и в економическо, и в политическо по економическа насока. А, сега следим развитието на събитията в Египет. Очевидно се готвят нови избори и натискът върху президента е много силен. А, ние не трябва да се оказваме от усилията си. А, управляващата партия беше много силна по време на изборите, но опозицията също набира сила и опозицията иска да стане част от Международният съюз на либералните партии. Но трябва да се допуснат и да се чуят гласовете на инакомислящи на жените. Ние трябва да решим дали ще продължаваме да поставяме условия, дали ще пестим средствата си. Трябва да имаме предвид, че трябва да помогнем на тази държава да стъпи по пътя на демокрацията и трябва да сме сигурни, че в една демократична държава президентът не се избира от армията. Благодаря на Юдит. Сега от името на консерваторите давам думата за две минути на господин Танок. Господин председател, няма нужда да повтаряме, че ситуацията в Египет си остава сложна. Тя се променя динамично, тъй като срокът на, даден от армията наближава. Ние не можем да не подкрепим милионите египтени, които през десетилетията на е, потисничество на Хосни Мубарак мечтаяха за демокрация. Те не загубиха тези си мечти и след е, хаос и по време на хаоса настъпил след арабската пролет. Надявам се, че това, на което сме свидетели е преход и че може би не е можело да няма преход господин Морси постави на изпитание търпението на своите партньори и най-вече на гражданите си. Истинските жертви на размириците не са политиците, не са и хор... не са и представителите на международната общност, а обикновените египтяни, които от две години насам се борят за по-добър живот. Интересите на Морси са насочени към мюсюлманското братство. По, под негово ръководство условията за малцинствата, в това число и коптите, се влушиха, гражданските свободи бяха подкопани. Има стремеж за е, слагане на ръка върху всички лостове на властта, дори у нези, които Хосни Мубарак не посмя да поиска. Ние сега трябва да подкрепим е, мечтите на желанията на египтяните за демокрация. Е, с нощи имаше е, сблъсъци между е, силите на Морзи и силите за сигурност. Морзи трябва да си отиде, тъй като Египет заслужава повече. И сега от името на Обединената левица господин Мейер. Благодаря, господин председател. Следващите часове очевидно ще бъдат решаващи. И ние трябва да е, изпратим съвсем ясно послание към е, връждуващите страни, към египетския народ. Е, милиони хора са по улиците. Е, и там, за съжаление, са и военните с е, техните танкове, с оръжието си. Е, много важно е ние е, да е, наклоним весните в полза на народа. Много важно е президента Мурси да застане на страната на хората. Е, защото 22 милиона вече са събрани в името на предсрочните избори. Много важно е египетските власти да осигурят демократичния преход. Революцията в арабските страни е революция, която поставя универсални, всеобщи искания, общо човешки искания. Не става дума за искания само в полза на една а, религиозна общност. Не става дума за това единствено мисулманското братство да налага своите виждания за това как трябва да протичат процесите в обществото. Става дума за конституционен процес, един процес в името на светската държава, а не за религиозен процес. Благодаря, господин Майер. А сега от името на Европа за свобода и демокрация, господин Белдер. Благодаря, господин председател. Тази сутрин говорих с моя информатор от Египет и той каза, че първо трябва да види колко жертви е има от тази нощ в Египет. Той живее там от години. След обяда говорих още веднъж с него и разбрах, че и в други държави от а, Северна Африка има възмущение. А, продължават безредиците по улицата, а, по улиците. А, няма полиция, армията също не присъства и това а, предизвика дълбока загриженост в моя приятел. А, Цялата критика, която отправяме към президента Морси и въпроса, който си задаваме, дали той действително ще подаде оставка, трябва да си поставим въпроса и какво много може да постигне народът. Доколкото знам, египетската опозиция също е разединена и няма програма за постигане на по-добра економическа ситуация и според последните проучвания много антисалафистки партии печелят привърженици трябва да се избегнат кървавите сблъсъци и избухването на гражданска война. Не съм сигурен дали това може да бъде предотвратено. Благодаря, господин Белдер. Сега от името на независимите една минута господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Господин е, Обама като че ли насърчава Мърси да предприеме действия против демонстрантите. Е, Катя ще призовава за друго, но е, какво става? Е, диктатурата на мисулманското братство продължава всъщност предишната линия. Европейския съюз от дълги години непрекъснато настоява за спазване на правата на човека, за демократични принципи и същевременно председателят на Европейския съюз, независимо от това, че условията не са на лице, е, е, е обещал 5 милиарда и около 60% от тези средства, доколкото ми е известно, по е, не съвсем законни канали вече са тръгнали към Египет или може би вече са изразходвани. Нима така ще подкрепяме демократичното е, развитие на тази страна. Така ли ще насърчаваме и исканията за финансова помощ, които непрекъснато се отправят към нас. А сега ще дам думата на господин Лешкевичиус, за да отговори на изказванията на е, депутатите от различните политически групи. Господин министър, имате думата. Благодаря, господин председател. Приветствам току-що проведените разисквания. Особено в този много труден момент, в който Египет е изправен пред сериозни предизвикателства. Идващите дни по всяка вероятност ще бъдат решаващи, както казах, нашата позиция трябва да се основава на ключовите ни принципи и ценности. Тук не става дума за вземане на страна, нито пък за е, изкуствени срокове. Сега искам да благодаря на всички, които взеха думата, господин Сала Франка, госпожа Декайзер, госпожа Шаке, госпожа Брантнер, господин Танък и господин Белдер. и господин Абермайер, мога да ви кажа, че нашият анализ на ситуацията на място съвпадат с вашите. Няма... Единственият вариант е да продължим да водим диалог с Египет. Египтяните са тези, които ще определят бъдещето на страната и пъти по който тя ще върви. Е, избраните ръководители носят отговорността да се вслушат в гласа на своите избиратели, да водят диалог с всички страни. Най-големият враг на Египет е разделението и поляризацията. Политическото, представ... политическото ръководство трябва да направи така, че легитимните очаквания и желания на египтяните да е, получат е, отговор. Трябва да поставим акцент върху необходимостта от бързо възстановяване на демокрацията посредством диалог и провеждането на избори. Всички усилия трябва да бъдат положени, за да бъдат включени всички политически сили в процеса. От своя страна ние ще ще продължим и върховният представител ще продължи да оказва подкрепа за мирния а, преход и да настоява за това всички госве да бъдат чути. Председателят. Приключваме дебата. Получихме 6 предложения за резолюции от различни политически групи. Гласуването по тях ще бъде утре в 12.